Also ich glaube, wir können beginnen. Струва ми се, че можем да започнем. И преди да започнем с точката от дневния ред, ще поздравя посетителите на Габриеле Пройс, Те са от моя роден край, така че много-много сърдечно поздравявам нашите посетители сърдечно добре дошли тук в Брюксел. Нашите посетители са от Северен Рейн, Весталия по покана на Габриеле Прайс. А, много сърдечно поздравявам и нашия колега а, Янс Гайер, който е, е също от е, този край в Германия. Той ще ни е, запознае с приоритетите е, за бюджета 2017 е, година. Янска е нашият докладчик по бюджета. Много важно е, естествено, бюджетната комисия да съгласува позициите е, с останалите комисии в парламента, за да излезе с една по-силна позиция в преговорите с съвета. Благодаря ви. Да, аз не съм точно от севера на Рейн-Вестфалия, но от един край, който е точно граничи с тази федерална провинция, така че наистина може да се каже, че сме земляци. Поздравявам ви много сърдечно. Сега ще става дума за пари, естествено. Много важно е да знаем какви са предпоставките и възможностите за реализиране на определени разходи, съответно какви са приходите и за да можем да съгласуваме позициите с съвета. Намирам се в е, е, една сложна ситуация. Е, първата комисия, която посетих в Европейския парламент, бе комисията по въпросите на жените и равенството на половете всеки каза, е, да, ние имаме приоритети, всичките, но нашите са особено важни. Така че сега съм в Комисията по транспорт и туризъм е, и най-вероятно ще чуя същото. Същевременно осъзнавам, че е, много малко от вас ще бъдат ощастливени, така да се каже, в рамките на нашия проекто бюджет. Ние сме съвсем в началото на процедурата. Миналата седмица в Страсбург приехме е, насоките на парламента. Колегите е, знаят е, за това, тъй като участваха. Е, на практика по този начин всъщност поставяме основите за оценка на е, бюджета на, за 2017 година. Намираме се в особено сложна и не особено приятна е, ситуация, тъй като не, не сме, е, така да се каже, в е, комисията <laughs> по външна политика. Няма да се спирам на всички външнополитически фактори, които оказват влияние. Знаем каква е ситуацията, политическата ситуация и тук в е, Европейския съюз и на границите на Европейския съюз и извън него всички инструменти, които можехме е, да използваме в рамките на бюджета е, бяха използвани е, именно за да отговорим на е, критичните ситуации. Освен това, е, разполагаме и с едни определени маржове като втори инструмент, който обаче ще можем да разпределим до 2020 година. Ако сега посегнем към този инструмент, е възможно да се наложат много големи економии за 2020 година. Така че за сега се въздържаме, но кри, кризисната ситуация в Европейския съюз не се променя. Тя се изостря. Е, вчера в е, е, тристранната среща с другите институции се разбрахме, че за мобилизирането на 100 милиона евро във връзка с е, тежкото положение на беженците в Гърция, ще е, дадем нашето съгласие. Необходими са тези средства и е, няма съмнение, че тези средства трябва да се отпуснат. Но съветът най-вероятно ще попита до кога така ще закърпвате и ще пълните дубките. Ще вадите средства от европейския бюджет, за да решавате новите е, политически е, е, задачи и предизвикателства. Знаете, че през 2017 година ще трябва да отделим в бюджета и съответните средства, за да ги платим на Турция, така както са обещани. Това са допълнителни разходи към бюджета. От гледна точка на хуманитарното положение, то е много сложно и има нов е, инструмент, който вече се подготви и за него ще са необходими също допълнителни средства. Няма да говоря за е, така и така е, критичния сектор на селското стопанство. Там също сме в криза. И така, Европейския парламент желае е, да използва е, инструмента Европейския бюджет, е, за да решава проблемите в политиката на Европейския съюз в името на хората за подобряване на положението и на нашите граждани и на хората, на които се предоставя обежище много о, дискусии вече сме водили в рамките на бюджетната процедура за 2016 година и е, е ясно, че части от е, гаранционните е, суми ще се използват за инструмента за свързване на Европа. Това е инструмента, който използваме в крайна сметка най-много в рамките на транспортната политика в Европейския съюз. И вашите искания по отношение на този инструмент са напълно оправдани. Но много дълъг е пътя до отпускането на средствата. 28 държави и членки участват в преговорите и всеки си има, така да се каже, националния е, е, портфейл. Е, същевременно всяка държава членка допринася с суми от своя бюджет за съответния фонд, но по фонд вече средствата се отпускат по определени правила и процедурата е по-продължителна. Така че в многогодишната финансова рамка ние бихме желали тези национални портфели да останат, така да се каже, незасегнати. Но това наше искане тук в Европейския парламент очевидно се оказва не е съвсем правилно и адекватно. Така че е, е, винаги сме се ръководили от е, договора и ние знаем много добре е, какво означава договора за нас, именно в Европейския парламент. От гаранционния фонд е, ще се е, е, финансират проекти за инвестиции, най-вече по отношение на изследователската, иновативната, развойната дейност. Ние желаем да направим Европа по-инновативна и инструмента за свързване на Европа не е свързан с националните държави. И затова питам, откъде ще вземем тези средства. Това е големият въпрос. И освен това, от 8 милиарда, които трябва да се мобилизират, ние имаме само 3,3 милиарда в бюджета. Така че ще трябва да запретнем ръкави и да потърсим е, остатъка до 8 милиарда който ни липсва. Много се надявам, че комисията ще има по-добри хрумвания, отколкото през миналата година. Ние в бюджетната комисия също ще направим това, което направихме и миналата година. Ще е, последваме е, така, исканията на комисията по транспорт, е, съгласно е, вашето гласуване, ще поискаме от ЕФСИ да се предоставят средствата във връзка с е, механизма за свързване на Европа. Накрая на тристранните срещи много се надявам, че ще можем е, да запазим всички тези средства по механизма за свързване на Европа в пълен размер. Така че още веднъж се обръщам към комисията с призива да се намерят альтернативни решения. Аз знае, че възможностите са ограничени, но ако някой от вас тук в Комисията по транспорт и туризъм има е, идеи, има предложения, е, е чудесно е, е, и трябва да ги сподели с нас. Е, но, моля за разбиране, днес няма да обещавам нищо, тъй като не желая след време да дойде и да кажа не се получи нищо. И така ние имаме един списък от приоритети, който се ръководи не само от актуалната криза, но и от предишните кризи, които все още не са напълно преодолени все още по отношение на иновациите е, не сме напреднали много. Е, процента на безработицата е много висок в много от държавите членки. Младежката безработица е много висока в е, редица държави членки. И в рамките на инициативата Европа 2020 имаме едни определени приоритети, както и насоки за действие Е, борбата срещу бедността е, е много важна тема е, в тази връзка и най-вече бедността сред децата. Това е едно особено явление в нашите държави, в Европейския съюз, което ни тревожи. Трябва да помислим как да ограничим риска от е, изпадане в бедност, най-вече за най-уязвимите членове на нашите общества. Е, и така, в условията на криза е, се стараем да увеличим средствата. Същевременно разходите ни се увеличават, а пък готовността на държавите членки да отпускат повече средства и да мобилизират повече средства по национална линия е, намаляват. Опитваме се да е, направим връзката с е, е, така, проверката и прегледа е, в рамките на многогодишната финансова рамка. И е, пред нас стои въпросът е, стигат ли парите? Не, не стигат. Стигнали сме до тавана, така да се каже, и трябва да се привлекат повече средства, най-вече по линия на държавите членки. Благодаря ви. Благодаря на Иен Скайер. Ще дам думата на Изабеля Земонте, която е нашия докладчик в Комисията по транспорта. Благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на докладчика и благодаря за насоките, свързани с бюджета за 2017 година. Сега ще се спра на някои моменти. Първо, както казахме, има кризисно положение и това е причина да се инвестира повече, да се инвестира за повече конкурентоспособност, за економически обмен, за подкрепа на малки и средни предприятия, за, за насърчаване на дейността в трансграничните е, региони. И благодаря за това, че споменахте твърде важния механизъм за компенсиране на съществените съкрещения. Ние сме го казвали и го повтаряме. Много е важно наистина да създадем този е, размножителен ефект на нашите средства, а това е трудно в е, областта на инфраструктурата именно. Затова ми се струва, че трябва наистина да се мисли за някои възможности. Например, туризма. Туризма е ключов отрасъл там наистина има потенциал за растеж и за работни места. Знаем, защото познаваме много добре и числата, там наистина числата са драматични, а това е отрасъл, който може да се бори срещу безработицата сред младеща и сред жените. Това също е отрасъл, който може да подпомогне и е, възможностите за, за по-затруднените региони в Европа, трансгранични или отдалечени периферни е, зони. Не трябва да има съкрещения в финансирането на транспортния отрасъл. Във всички случаи трябва да има пълна прозрачност в тяхното финансиране. А връзка с туризма искам да е, добавя и нещо друго Трябват сериозни инвестиции във връзка, например, с фондовете Косме за малки и средни предприятия. Трябва да насърчим пилотни проекти. Би трябвало да можем наистина да предложим такива в подготвителна фаза. Това ми изглежда наистина много важно, ако искаме да постигнем една инвестиционна програма с сериозен ефект. Благодаря. Не? Там комт, äh... Вин Ван Декамп? Не. Добре. Масимилиано Салини. Грация. Ми... Благодаря. Присъединявам се към казаното току-що от докладчика. Имал съм и друг път повод да работя с господин Гайер в рамките на един доклад, с е, който бях натоварен. И наистина така се доказа, че можем да си сътрудничим и че можем да разработим съв... съвместни проекти. Тогава успяхме да направим наистина чудесни предложения за проекти. Сега да се върна на някои моменти, които бяха вече споменати от докладчика госпожа Демонти. За съжаление, можем да установим, че във връзка с ресурсите FC, те се оказват ограничени и ще трябва наистина да се прави много труден избор. Мисля, че трябва сериозен размисъл по бюджета. Трябва да оценим ефекта от механизмите, с които разполагаме. FC не е обикновен инструмент, с който е, разполагаме за областта транспорт. Да, това е инструмент. И е инструмент, който работи добре. Е, това всички го знаят. Но това просто е средство, което е ефективно именно там, където е трудно да се съберат частни инвестиции. И именно това е важното. Защото е явно, че съкръщаваме от другаде, за да можем да включим тези пари в FC. Това е малко странно, но в същото време става въпрос за това да се насочат фондовете именно в затруднените области. Парламента протестира няколко пъти, вие го казахте, но така иначе става въпрос за противоречие, което е методологично противоречие. Сега нека да говорим и за туризма. Да, разбира се, ще трябва отново да говорим за средствата за туризъм. Току-що чухме за Косме от Изабела Демонте, но нека и да добавя един културен аспект като италянец. Ние трябва да насърчим туризма, защото туризма е наистина инструмент за економическо стимулиране ако мислим за Италия, да, ние на времето не бяхме особено творчески настроени, но, но а, сега нещата се променят и, и нека наистина да се отнесем творчески по въпроса. Нека да докараме от четирте краища на, на земята, от Азия, от къде ли не, туристи. Нека да видим как можем да развием художествените занаяти, как можем да развием и промишлеността това именно да насърчи и нашата промишленост. Това е като възможности. Благодаря ви. Благодаря, Павел Теличка. Uh, uh, uh, Благодаря, господин председател. Благодаря, колега докладчик. Нека първо направя една обща бележка. За съжаление, трябва да отбележа, че Европейският съюз през изминалите години не постигна многобройни успехи в областта на отрасловите политики. През изминалите 5 до 8 години бяха постигнати обаче редица успехи в областта на транспорта на ниво трансевропейски транспортни мрежи и механизъм за свързване на Европа от тези инструменти проистича мултиплициращ ефект. Нещо, което трябва да вземем предвид. Втората ми бележка. Твърде късно е сега да леем сълзи за нещо, което вече е факт. Но комисията с пълна политическа подкрепа от наша страна разработи плана за Европейския фонд за стратегически инвестиции. Какво представлява този фонд? Той е инициатива насочена най-вече към мобилизирането на частни инвестиции, насърчаването на растежа и разкриването на работни места. Тази инициатива се основава най-вече на частен капитал, а механизмът за свързване на Европа финансира трансевропейските транспортни мрежи и други важни проекти, които са от интерес за обществото като цяло. Реа Балтика, например, в рамките на трансевропейските транспортни мрежи, можеше да бъде финансиран единствено чрез механизма за свързване на Европа. Това въжи и за много други проекти. Трябва да вземем предвид, че трябва да се запазят средствата за транспорта както и че има разлика между ЕФСИ и механизма за свързване на Европа. Има разлика между естеството на проектите, които се финансират по тях и между бенефициентите им. Господин докладчика постави акцента и върху това, че трябва да вземем предвид някои от тези факти. Късно е сега вече, но трябва да ги вземем предвид. Трябва в максимална степен да запазим финансирането за механизма за свързване на Европа и поради още една причина. По много от проектите вече се работи и ако сега съкратим финансирането им, само ще увеличим разходите в бъдеще. Ако се забави темпа на работа по тези проекти сега, то след 5 до 7 години ще са необходими много по-големи инвестиции, отколкото сега. Това се дължи не само на економическия цикъл. Радвам се, че установих тясно сътрудничество с докладчика и докладчиците в Сянка. С удоволствие ще работя с вас и в бъдеще. Радвам се, че поставихте въпроса за творческия подход, за нови идеи, които да улеснят вашата работа, но и да допринесат и за постигането на нашите амбициозни цели и приоритети. Приемам предизвикателството. Нашата комисия се занимава не само с транспорта и туризма. Аз не съм италянец, но бих могъл да разгледам възможностите за развитие на транспорта като един от двигатели, на туризма, извинете, като един от двигателите на растежа. Господин докладчика упоменам множеството кризи, в които се намираме. Споделям вашето виждане, дори мога и да добавя някой към списъка – но нека проявим известна самодисциплина. Европейският съюз, не конкретно вие, докладчикът или комисията по транспорт, е в положение, при което държавите членки в някои области са свикнали Европейския съюз да предоставя финансиране. Става дума за области, спадащи към компетенциите на държавите членки. От друга страна има общо европейски политики, като например политиката в областта на транспорта. Всичко, което допринася за растежа и заетостта има трансграничен елемент и спада към област на обща европейска политика, трябва да може да бъде финансиран от европейския бюджет. Трябва да отпускаме средства и за финансирането при кризи, особено когато засягат целия Европейски съюз. Но от друга страна държавите членки свикнаха с положение, при което области, които ясно спадат към техните компетенции, за които те трябва да предоставят финансиране, да се финансират от Европейския съюз. Това бяха за сега общите ми бележки. Ще внеса по-конкретни предложения по-нататък. Карима Дели. Благодаря, господин председателю. Да, добре е, чух е, докладчика, но аз намирам, че не ни представяте е, един действителен пътен лист, защото не чуваме етапите, няма дати, няма срокове за пилотните проекти, за подготвителните етапи, а аз днес считам, че това е най-същественият елемент днес. Така че днес можете ли да ни дадете всички тези е, елементи на информация? Благодаря. Председателят, аз също се записах в списъка на желаящите да се изкажат. Спряхте се върху три цели. Борбата срещу безработицата, борба срещу измененията в климата и европейската интеграция. Всички тези цели са важни. ЕФСИ, Фондът за стратегически инвестиции, бе създаден именно за тяхното постигане. Именно защото държ... някои държави членки заявиха, че трябва да се преборят срещу безработицата там, която е над 50%. Същевременно държавите членки заявиха, че няма да финансират фонда с нито един цент, че той трябва изцяло да бъде финансиран от европейския бюджет. И с това нарушиха принципа на солидарност. Сега отново се стига до подобно положение. Нещо, което според мен е недопустимо. Няма да постигнем заложените цели по този начин. Днес сутринта говорихме за ЖП отсечката, за тунела, свързващ Лион с Турин. Предстои да се изгради този тунел, най-дългият тунел в Европа. Изведнъж се оказва, че вместо 12 милиарда за това ще са необходими 26 милиарда евро не се проучва, не се прави анализ на последиците от изграждането на този тунел. Колко работни места ще бъдат разкрити, например. Ако не бъде изграден този тунел, няма да се преборим с безработицата, дори напротив, тя ще се увеличи. Изобщо няма да се спирам върху борбата срещу измененията в климата. Ако този тунел бъде изграден срещу след 30 години, то тогава положението ще е много по-различно, отколкото след 5 или 6. Предстои изграждането и на още един тунел в Австрия, Земелринг, тунел финансиран от части със средства на Европейския съюз – ако се предприемат някои други мерки, не би било необходимо да се изгражда този тунел. Тези мерки биха били по-ефикасни, би сме се преборили по-ефикасно срещу безработицата. В продължение на две години много оживено говорихме за това, кои проекти биха били допустими за финансиране по механизма за свързване на Европа. Договорихме се за това да финансираме определени проекти, макар и някои да не бяха съгласни.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 предстои да финансираме ЕФСИ без да се упражнява контрол. Може от ЕФСИ, например, да се финансира новата АЕЦ в Великобритания. Тя не би могла да се финансира с частни инвестиции. Затова и държавата заяви, няма никакъв проблем. В продължение на 30 години цената на енергията ще бъде три пъти по-висока от тази на борсата. Това е безумно. Не, няма нищо общо с енергоспестяването, с целите ни в областта на климата с целта да си гарантираме независимост от някои енергоносители. Затова според мен не е справедливо Европейският парламент да плаща за всичко, според мен. Не е справедливо, освен това, от целия бюджет на Европейския парламент – да се финансира всичко, ако от всяка област се задели само по един цент. Би било възможно да се отклони от всяка област само по един цент и така да се набави финансиране. Но тогава колеги от други ресорни комисии биха се противопоставили. Това според мен не е проява на солидарност. А при извънредни ситуации трябва да проявяваме солидарност. Трябва да предоставяме финансиране в области, където това е абсолютно необходимо и може да се спаси човешки живот. Не може просто да заявяваме от определени области няма да се отклонява нито цент. А би било възможно да се гарантира финансирането в някои области, ако от други се отклони по 1%. Не може да се инвестират средства в действия, които, от които няма никаква полза и които не са съвместими с целите на Европейския съюз. Йенс. Благодаря. Ще ти отговоря веднага на въпросите, Михаил. За съжаление, в европейския бюджет по отделните функции, например функция 1А, 1Б, за селското стопанство 2 и други, не може да се прехвърлят средства от една функция към друга. Процедурата не го допуска. Първоначално имаше и разумно основание за това. На времето един селскостопански производител – се ползваше с гарантирани цени за своята продукция. Цени гарантирани тогава от Европейската економическа общност. Поради което производителите произвеждаха в големи количества. Стигаше се до излишъци, тъй като цените бяха гарантирани. Сега работим с категории, за да се избегне свръхфинансирането и свръхнарастването на разходите за сълскостопанската политика. Няма възможност за прехвърляне на средства от една функция към друга, именно за да не се стига до свръхразходи за селското стопанство. В момента водим епически битки с държавите членки, за да отстояваме правомощията на парламент. Става дума за всички държави членки. Нито една държава членка не проявява готовност в рамките на контрола върху бюджета да бъдат ограничени нейните правомощия, възможността и за влияние. Затова не е възможно да се осъществи това, което предлагаш ти, Михайла, именно от една област да се задели 1% от средствата и той да бъде инвестиран в механизма за свързване на Европа и така да компенсираме недостатъците във връзка с финансирането на ЕФСИ. Това не е възможно. Трябва да намерим допълнителни средства по функция 1А. Можем да поставяме политически искания, политически искания към държавите членки, но ако искаме те да бъдат изпълнени, ще трябва да променим и финансовия регламент. Ще се върна на средствата от механизма за свързване на Европа. Какво ще стане с тези средства? Колкото по-ясно и успешно се изразходват средствата по този механизъм, с толкова по-добри аргументи ще разполагаме за това да не се отклоняват средства от този механизъм. За това становището на вашата комисия по бюджета трябва да отрази значимостта на този механизъм. Трябва да изтъкнете в становището си значимостта на проектите, финансирани по него, от економическа гледна точка, както и от гледна точка на развитието на отделните региони, където се реализират. Така, спрямо останалите институции, ще разполагаме с добри аргументи за запазването на финансирането по механизма за свързване на Европа или за намаляването му в минимална степен. Тук в парламента със сигурност ще се сформира широко мнозинство по въпроса. Така ще имаме ясна позиция на парламента, позиция, която ще можем да изложим по време на преговорите със съвет, По време на преговорите между трите институции ще видим дали ще успеем да запазим финансирането на този механизъм. Нека кажа нещо в качеството си на докладчик по бюджета, нещо, което е особено интересно за мен в рамките на настоящите разисквания. В рамките на ЕФСИ се дава възможност за финансирането на рентабилни реализуеми проекти. Има и още една инициатива инициативата за европейски проектни облигации. Тя функционира подобно на ЕФСИ. Всъщност тя беше модел, предхождащ ЕФСИ. Тази инициатива функционира по подобен начин с финансиране от Европейската инвестиционна банка и гаранции от Европейската Централна банка. В Германия, например, се съфинансират проекти по тази инициатива, например в Шлезвиг Холштайн. Има възможности за безвъзмезно финансиране на проекти, които в дългосрочен план иначе не биха били рентабилни. Съжалявам обаче, че тези три инструмента не са ясно отделени един от друг. Не е ясно кои проекти могат да бъдат финансирани по кой инструмент. Затова бих се радвала, ако вие ми дадете повече подробности по този въпрос. Няколко думи за пилотните проекти и за туризма. Ще започна с туризма. По време на миналия мандат бях член на Комисията по регионално развитие. Когато съветът излезе с... Когато се обсъждаше директивата за регионалната политика, се водеха много оживени дискусии за това дали да се финансират проекти по, в областта на туризма по линия на регионалната политика. Ресорната комисия тогава се обяви за това. Комисията обаче заяви, че Комисията заяви, че няма такава възможност. Но тук би ми се искало вие да проявите по-творчески подход. И това ме отвежда до пилотните проекти. В момента се провеждат 7 пилотни проекта и подготвителни действия. Някои от тях са посветени на туризма. Каква е целта на тези пилотни проекти? По всеки бюджет се предвиждат 40 милиона евро, смешно ниска сума, но нямаме повече възможности за пилотни проекти. Пилотните проекти са допустими за финансиране, ако са изпълнени две условия. Първо, те трябва да спадат към компетенциите на Европейския съюз. Второ, трябва да става дума за действия, които не са били предприемани до момента и които не могат да бъдат финансирани по други инструменти на Европейския съюз. Тогава комисията квалифицира тези действия като действия от категория А. И като се има предвид ниската сума, 40 милиона евро, е ясно, че не могат да се финансират толкова много пилотни проекти. Така че 7 пилотни проекта вече е една добра бройка. Ако искате повече проекти от областта на туризма да бъдат допустими за финансиране, то би трябвало да се разработват успешни пилотни проекти. Така те могат да прераснат в подготвителни действия. Ако подготвителните действия се увенчаят с успех, те могат да прераснат в програма. И тогава Европейската комисия може да реши да предостави финансиране. Колкото повече пилотни проекти има, толкова по-голям шанс има и в следващата многогодишна финансова рамка да се предвиди отделна категория за туризма сега в обичайната бюджетна процедура за тази година и за идната година има много малка вероятност да се наложим за това, тъй като комисията ще заяви, че подобни действия са допустими за финансиране по регионалния фонд. Трябва да намерим ниши, в които не е възможно финансиране по регионалния фонд – да разработим пилотни проекти, така в средносрочен план ще имаме шансове за успех. По въпроса за агенциите, по които също съм докладчик, агентури... агенциите са от решаващо значение в областта на сигурността и безопасността на транспорта. Мисля, че тук няма да има съкръщение на средствата, но В момента Фронтекс трябва да прерасне в орган за охрана на границите. Не бива да се ограничава само с ролята на координираща агенция. И като се има предвид това, няма много шансове за разширяването на структурите на вече създадени агенции. Няма вероятност от съкръщение на средствата за тях, но няма и шансове за разширяване. Ще продължим да разговаряме по този въпрос с съвет. Благодаря ви. Благодаря ви за изложението, благодаря ви за отговорите както и че участвахте в разискванията, със сигурност ще се видим отново. Позволете ми първо да поздравя една делегация на бразилското правителство, която ще участва в дискусиите, ще присъства по-скоро на дискусиите по точка 16 тук на нашето заседание. Поздравявам много сърдечно нашите гости. А сега вече по точка 16 помолихме комисията е, да ни е, информира за трансевропейската транспортна мрежа. ТЕН-Т. Ще изчакаме мика. И така, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Ще помоля комисията да ни информира за състоянието на сътрудничеството с и работата по трансевропейската транспортна мрежа ТНТ. Е, има работни планове, които вече са ми познати и интересувани всъщност е, какво точно става в момента и с какво се занимава е, екипа, който отговаря за ТНТ в комисията в Генерална дирекция транспорт. Да, благодаря, благодаря господин председател. Е, в залата има наистина много приятели на ТНТ. Е, дискусията, която току-що проведохте, както и дискусията преди обед е, по отношение на бюджета за е, ЦЕФ, механизма за свързване на Европа. Мога да кажа, че нещата са свързани. Господин Пипер говори днес за едно писмо. То е всъщност пуснато по електронната поща до комисията и а, е, вие искахте да знаете нещо повече за отговора. Отговора всъщност гласи, че а, е, никога до, преди това не сме чували а, е, а, в това, че е, така да се каже, има и е, някакви допълнителни изисквания относно финансирането, но независимо от всичко, ние отчаяно търсим допълнителни източници. И така, от дясната ми страна а, е, има а, е, колеги от комисията, които а, е, са много ангажирани с темата, която ще обсъждаме. А, е, наистина, дори най-големите оптимисти е, не са очаквали е, така, бърз напредък в момента, в който приехме регламента за тените. Работи се по коридорите, географските коридори и плановете са вече одобрени от държавите членки. Нито една а, държава член не е поставила под въпрос анализите и необходимостта от координация, така както бе представена от нашите координатори в комисията. Сега, по отношение на ТНТ, можем да кажем, че става дума за една по-скоро статична а, картина към момента, но а, тя постепенно придобива по-динамични очертания най-вече във връзка с необходимите инвестиции и с редица а, други потребности, които са свързани най-вече с необходимостта от а, актуализация в резултат на определени потребности, които се появяват. Много важно е естествено как са подготвени проектите, каква е оперативната съвместимост, е, оценката на тази оперативна съвместимост е, и е, редица други аспекти. За да оптимизираме мрежите, има определени правила, които са публикувани Много важно е, естествено, в мрежите е, да се стигне до една определена степен на завършеност. И именно е, тези данни ще намерите в домена, който е, съдържа бази на данните за отделните коридори и основните мрежи. Много е важно, естествено, да видим какъв е реалният ефект от е, коридорите, за да можем да постигнем е, по-голяма добавена стойност, най-вече в трансграничните е, райони и отсечки. На 21-22 юни ще се проведат дните на ТНТ коридорите там ще се обсъждат и подробности за най-важните проекти. Ще участват не само представители на нашата генерална дирекция и на вашата комисия, но и е, редица министри от държавите членки. Междувременно е, разполагаме и с хоризонталните и тематичните е, работни планове е, в първия проект. Знаете, че господин Брайан Симпсън е много активен в тази сфера, така че сме в тясна връзка с него и работим в тясно сътрудничество. Концентрираме се най-вече върху RTMS и оперативната съвместимост. Търсим и допълнителни инструменти, за да провеждаме една по-широко обхватна и ефективна политика в тази сфера. Харлот ще ви запознае с някои детайли, но при всички положения ние сме изправени пред ново предизвикателство Бодовик и Кристофърсън подготвиха доклад, така че той за нас е важен източник на идеи и а, се спряхме на следните пет теми. Мултимодалност, новите интелигентни транспортни системи, новите технологии, как по-бързо да ги въвеждаме на пазара. Някои много важни измерения, които до този момент не бяха засегнати и най-вече разширяването на тенте, така че да се обхванат и съседните държави, най-вече на Балканите. Много разчитаме на едно добро сътрудничество с вашата комисия. Знаем, че работите по доклад по собствена инициатива и ще помислим на тази основа, естествено, и за някои законодателни е, инициативи. Някои от делегираните актове е, вече са подготвени. Един е, лежи на маста. Това е свързано с е, е, ТНТ на Балканите, Западните Балкани преди около месец бе подготвен този делегиран акт. Освен това, предвиждаме и друг делегиран акт във връзка с широко обхватните мрежи и техническата адаптация на тези широко обхватни мрежи. Това ще бъде следващия делегиран акт последни думи от моя страна във връзка с дните на ТНТ. Надявам се, че ще имате възможност да се присъедините към участниците и активно да участвате, тъй като ще се говори не само за средногодишния преглед на многогодишната финансова рамка във връзка с трансевропейските транспортни мрежи, но ще се направи връзка и с между транспорт и е, ЕФСИ, Европейския е, фонд за стратегически инвестиции, ще има възможност да се обсъдят и възможностите за финансиране по линия на Европейската инвестиционна банка и частните инвеститори. Е, и подготвили сме съответните тематични документи цялото семейство, така да се каже, е, ще участва не само държавите членки на Европейския съюз, но и е, съседните държави, е, обграждащи външната граница, държавите от Западното, Западните Балкани, държавите от Средиземноморието, Турция, партньорите от източното партньорство, така че е, се опитваме да обхванем действително един много широк е, е, регион. Нещо, което е важно за дискусията ни днес Още преди да е, започнем дискусията и, и разговорите с държавите членки, вие в е, вашата парламентарна комисия поставяте на дневен ред е, темата и я обсъждате, така че това много ме радва и естествено ние ще извлечем максимална полза от тази дискусия. Благодаря. Давам думата на Вим Фантекамп. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Овиди и на неговия екип. Благодаря за тази информация. Оставам с впечатлението, че комисията работи много усилено по трансевропейската транспортна мрежа и че ТНТ ще се разшири двойно, както се казва. На тези дни, е, е, посветени на ТНТ, е, ще бъдат в Роттердам. Ротърдам се смята за един от, така да се каже, най- интересните и впечатляващи градове в Нидерландия. Искаш да вземеш, заповядай. Това, което констатирам при гледането на различните възможности за финансиране на коридорите, е, че говорим за ЕФСИ, говорим за механизма за свързване на Европа, има национално финансиране, има финансиране по сближаването. Не знам в крайна сметка дали това създава гъвкавост за финансирането или не. Втората ми забележка е свързана с Китай. Какво прави Китай в е, Централна и Източна Европа? Какво точно прави там Китай? Дали се задоволява с много приказки или наистина има китайски инвестиции в Европа, в коридорите по ТНТ и в частност в централно источна Европа? Благодаря. Yeah, Изина Майснер е, има думата. Да, е, благодаря, господин председател. Благодаря на господин Ониди за е, обясненията, които даде. Нещата звучат добре. Имам на фона на цялата тази информация един въпрос. Да, приоритетите, вие ги описахте, нови технологии и така нататък. Всичко звучи добре. Въпросът ми е ние в Европейския парламент, които а, сме убедени, че ТНТ е един, една, един много важен и мащабен проект. Как можем да подкрепим а, а, и комисията в нейната работа и а, целия, цялата мащабна инициатива? Кажете ни, къде има проблеми, да кажем, в взаимоотношенията с държавите членки? Възможно е, знаем, че има сред държавите членки и такива, които може би не се държат много подходящо. Има регионални интереси, някои дърпат към себе си. Вие най-вероятно по-дипломатично ще се изразите на двустранни, до, основа се появяват някакви проблеми, как да помогнем. Благодаря, господин председател. На мен ми се иска цялата тази документация, която наистина стигна до нас много късно, а пък е много богата, да стигне следващия път по- по-рано. Сега, нека кажа, че е, винаги е много интересно да ви изслушваме, но искам да напомня, че Разбира се, всички в комисията са благоприятно настроени за планове за финансиране за транспортна инфраструктура. Обаче, тук ни казвате, че трябва да се огледат проектите според показателите за резултатност. Сега, не знам дали не се повтарям и дали не мъмря прекалено, обаче резултатност. Ако искаме да говорим за транспорта на 21 век, каква е резултатността за утре? За утрешния ден. Сега, вие ни казвате разни неща, но според мен не става въпрос за големите проекти. Вие казвате как да изберем между големите проекти и другия избор. Сега, аз мога да ви кажа какво представлява другия избор. Вие говорите в приоритетите си за градската мобилност. Уважаеми колеги, 21 век няма да се впише в големите проекти, защото те не са екологични. И най-вече, защото те са ужасни от демократична гледна точка. Всичко ще става на местно равнище. Това е бъдещето, местното равнище. Аз знам, че може би се повтарям и че ви притеснявам и досаждам. И ще ми кажете, че не е идеологически конфликт това, но това е битка за доброто европейско финансиране. Искам да ви кажа, че продължавам да не разбирам тунела в Торино. Знаем какво Европа финансира и се оказа, че всичко това фалира. Например, линията между Перпинян и Фигерас – тази линия се пусна в експлуатация 2009 година. А там показателите в крайна сметка дори са и, и, и, и по-лоши, отколкото е, тунела за Турино. Така че какъв е критерия за рентабилност в програмите? Това е въпроса ми. Първия ми въпрос. Втория ми въпрос, господине, е мисля, че ако комисията Юнкер казвате, че, че комисията на Юнкер е последния шанс. Последния шанс е да сдобрим европейските граждани с европейските проекти. Ще ви кажа, че европейските проекти имат една приоритетна полза. Ползата е именно в градския транспорт, така че какво очакваме, за да кажем, че устойчивия градски транспорт е и къде си, че това е добре за екологията, добре за гражданите и добре във връзка с климатичните ни цели. Знам, че дори тук в нашата комисия ще ни кажат да, тя се фокусира върху Торино, но във всеки случай, на мен ми се струва, че тези пари за Турино, които минават от 8 милиарда до 12 милиарда и в крайна сметка на 26 милиарда, това не е добре, защото с 26 милиарда можем да отговорим за други проекти и най-вече на очакванията на гражданите. Благодаря. Danke sehr. Jetzt Jens Nielsen. Благодаря, Йенс Нилсън. Так Jag kommer ifrån eh, de norra delarna av Sverige och vi har ett... In... Благодаря. Аз съм от северна Швеция. Ние сме установили в областта на транспорта тясно сътрудничество с Финландия. Изградили сме един транспортен коридор, който е част от трансевропейските транспортни мрежи. Помня, че ни бе възложено изготвянето на доклад за финансирането, което е особено голям проблем при широкомащабните проекти. Една от констатациите в доклада бе, че финансирането на трансевропейските транспортни мрежи трябва още от самото начало да е ориентирано към бъдещето. Разбира се, държавите членки трябва да вземат решенията необходими за подготовката на финансирането. От момента в който започнат инвестициите, проектите се осъществяват в продължение на години, дори десетилетия. Мисля, че трябва да продължим да прилагаме този принцип, който според мен е добър. Е, Карима е... Благодаря, господин председател. Госпожа Дали наистина се фокусира опорито е, върху тунела Торино. Но и аз, представете си, това наистина, признайте, е странен проект. Това е една черна дупка. Нашия, нашата колега спомена и линията Перпинян Фигерас. Да, действително, миналата година дружеството фалира това беше железопътна линия, която не представляваше една шеста от е, бюджета за тунела, за който говори, но в същото време имаше много повече преминаване от там. И ми се струва, че и тук сме се запътили към фалит. Ще похарчим една планина пари, в крайна сметка ще пробием дупка в една планина но, за 20 години, но няма да създадем работни места. И защо? За да спечелим един час по маршрут, по който не минават чак толкова много стока. И за да стигнем до градове, е, до които така иначе се стига за не чак толкова много време има принципи и наистина трябва ние да подкрепяме определените принципи. Сега, от практическа гледна точка се вижда, че тези широкомащабни проекти не позволяват да постигнем целите, които сме си набелязали за ползата на проектите, за економиката, за спазването, опазването на околната среда. Не мисля, че е чак толкова трудно да се разбере това, особено когато се гледа отвън. Мисля за гражданите и за общественото мнение. Това е. Благодаря. Благодаря, Марко Вале. Благодаря, господин председателю. Извинявайте, пристигнах малко закъснял, всъщност имах друго заседание по същото време. И така. Мисля, че е важно най-вече да сме прозрачни от гледна точка на разноските по тези инфраструктурни проекти. Нека да сме ясни. Ние не искаме инфраструктурни проекти, които да струват прекалено скъпо на местните органи и в крайна сметка тези проекти да не са достатъчно добре оправдани. Защото, примерно, не подобряват действителност транспорта. Тук се чуха думи и фалит, е, фалит на дружества, е, свързани с инфраструктурни проекти, защото липсват клиенти. Да, тези проекти не пораждат търсене. Ние искаме да се създават проекти, които да предизвикат търсенето и, и, и които да доведат до, до, до повече средства. Всички искат финансови сведения, информация, до, до къде са стигнали проектите, до къде са стигнали подизпълнителните поръчки, търговете и така нататък всичко това не засяга просто парламентаристите. Всички депутати са е, гласували определен текст, който изисква пълна прозрачност е, по проекта Йон Торино. Искаме предварителни независими оценки за този инфраструктурен обект – тези, е, тези работи в крайна сметка не засягат непременно всички европейски жители, а, а, а засягат определен регион и искаме пълна яснота по въпроса. Тук присъства комисията. Европейския парламент на пленарно заседание се изрази ясно, иска пълна прозрачност – по този проект и искам комисията да ни отговори и да ни каже какви са намеренията й. Наистина ще играе ли по правилата на прозрачност и дали ще даде достъп на всички, така както Европейския парламент го иска. Искаме достъп до тези документи. Благодаря. Благодаря, Андор Дели. Благодаря. Първо, искам да благодаря на господин Униди за краткото му изложение. Също с нетърпение очаквам дните посветени на трансевропейските транспортни мрежи. Още повече, защото нашият координатор е от Холандия. А тези дни ще се провеждат в Роттердам. Радвам се, че така нареченият процес от Берлин – доведе и до първи оперативни резултати в западно-балканските страни. Миналата година през месец август в Виена се проведе среща на върха, на която бяха договорени маршрутите. Тази договореност бе постигната от министър-председателите на съответните държави разширяването на трансевропейските транспортни мрежи, така че да обхващат и този регион, е значителна крачка напред с оглед на регионалното сътрудничество. Нека направя няколко предложения. Може би знаете, че има голяма разлика между държавите членки и страните с статут на кандидатки, например страните на от Западните Балкани. По отношение на финансирането на проекти, за да се избегне така наречения ефект на коридорите върху цялата мрежа, за да няма отсечки с недостатъчен капацитет, трябва да преосмислим механизма на използването на финансовите инструменти. Няма да е добре както за страните от Западните Балкани, така и за Европейския съюз, на Западните Балкани да продължава да има отсечки с недостатъчен капацитет. Особено като се има предвид, че процесът на разширяване няма да приключи през идните няколко години. Освен това трябва да се разшири и мандатът на координаторите по трансевропейските транспортни мрежи, отговарящи за региона. Да се надяваме, че ще бъдат премахнати формалните пречки пред разширяването на този мандат. Продължаваме работа и по доклад по собствена инициатива с заглавие Подобряване на взаимосвързаността и достъпността на транспортната инфраструктура в Централна и Източна Европа. Вече почти сме приключили работа по този доклад. Аз съм докладчик Сянка по него от името на НП. Надявам се, че той ще допринесе за подобряването на свързаността не само в Централна и Източна Европа, но както посочи господин Униди и на Западните Балкани и в източни нам а, съседки, като например Украина. Благодаря, Домини Крике. Благодаря, господин председател. Разбера, благодаря на комисията за това, което ни каза господин Олизия. Наистина е много интересно. Искам да задам въпрос и то простичко. По начина по който се разглеждат и се организират всички проекти по ТНТ, разбира се, няма да ги разделям за сега като големи и малки, но тези проекти оперативно се разглеждат от оперативна агенция, която е агенция на комисията и която е натоварена точно с тази мисия. Значи от много дълги години с всички механизми оперативно участва в подбора и разглежда оперативно проследяването им. Какъв е доклада, какъв е отчета на тази агенция, не, каква е връзката на тази агенция с гишето Pipeline на FC в Банката за европейски инвестиции? Знаете, че там има един one-stop shop така че там хората не само могат да си подадат проектите, но могат и да намерят експертиза за техните проекти. Така че там има структура за анализ и за помощ на изграждане на проекти и тази структура има някакъв капацитет. Може ли тази агенция с много опит и капацитет по трансевропейските транспортни мрежи може да се свърже с тази организация в Банката за европейски инвестиции. Къде е връзката? Защото, доколкото разбирам, това е единно гише в банката не е не, е до край организирано, а това може наистина да доведе до щети, за качеството на самата дейност по проектите. Две други бележки. Преди малко чух притеснено господин Гаяр, защото когато такъв човек, който е много компетентен по бюджета на комисията, когато той ни казва, че не е разбрал добре разликата между FC и проектите за свързаност, е, наистина съм притеснен. Защото наистина тогава много трудно ще приложим е, допълняемостта. Това е много важно. Крайна сметка, оперативната агенция на комисията, какво разбира тя от естеството на проектите, техния, тяхното естество? публично или публично-частно или частно-частно, но, но как това се свързва именно с последователността на проектите. И ми струва, че няма. Нещо липсва, връзка липсва. Защото нека не забравяме, че трябва такава връзка, за да можем да се фокусираме именно върху транспортните проекти. И накрая – предвиждали сме как FC да се свърже с облигациите. Как може да има такава форма за допълняемост, добавена стойност на проектите, И то на проекти, които в крайна сметка да изплуват, въпреки че нямаме достатъчно финансови средства. И последният въпрос е свързан с дните за е, трансевропейските транспортни мрежи. Благодаря и за Билбао Барандик. Gracias, presidente. En primer lugar, pedir disculpas porque venía de otra. Благодаря, господин председателю. Съжалявам за закъснението, с което пристигнах. Наистина имам от друго заседание. Малко ми е трудно наистина да бъда на две заседания по едно и също време. Но, във всеки случай, някои от въпросите, които исках да задам, бяха зададени от други колеги във връзка с използването на финансовите инструменти, в частност но нека да задам въпрос към представителя на комисията. През 2013 година направихме преглед на приоритетните обекти в ТНТ. Някои проекти бяха прияти през 2014 година и сега през 2016 година тяхното изпълнение все още не е приключило напълно. Нито един от тези приоритетни проекти не е приключил. И бих искала да задам два въпроса след дебата, който се стоя след прегледа през 2013 година. Няма сега, разбира се, да навлизам в преглед на всички финансови инструменти, които съществуват, но считате ли, че това, което представят държавите членки, отговаря на критериите, които ние установихме през 2013 година. Сега, в Испания и по-специално в е, е, региона на Баските, има един участък, е, който закъснява заради липса на финансиране и то финансиране от испанския бюджет. И така, комисията, изчислили ли сте как, какви разноски означава това за Европейския съюз, не само от гледна точка на финанси, но и от социално естество. Каква е цената на това неизпълнение? Има ли някаква такава оценка? като липса на работни места, като, като социални отражения. Ние говорим за милионите, които струват тези проекти, но това, което ни струва също скъпо, е закъснението по тези проекти, в които наистина сме е, включили много-много усилия. Оценили сте го и готови ли сте да го оцените? Благодаря. Клара Монтеро. Тя бригада, Sr. президент, и благодаря, господин председателю. Португалия е държава членка с много голям потенциал. Е- тя е част от е, нашия континент, но наистина има много голям е, потенциал като, като морска държава. Благодаря за това, че ни представихте плана за морските магистрали. Тази сутрин имахме възможност да участваме в форума за околната среда. Именно там ще се подготвят основните насоки за конкретния план. В този смисъл, тъй като произхождам от островен регион, на мен изглежда логично тези морски магистрали да подпомогнат регионалните економики, които са по-уязвими. И оттам проистича и моят въпрос към комисията. Как е, крайните региони и островните региони могат да бъдат включени в този план на действие? Какви са видовете дейности, които могат да бъдат предвидени за по-добрата свързаност между островите в рамките на коридорите и между коридорите. И още един въпрос. Как финансирането от ЕФСИ или от Механизма за на Европа се координират за проектите, които ще бъдат представени. Ето това са въпросите ми към комисията и господин председателю, възползвам се от възможността също да поканя всички колеги да участват в брифинга по този форум, който ще се състои в салона на членовете след нашето заседание. Благодаря. Благодаря. Аз също се вписах в списъка на желаящите да се изкажат. Днес сутринта вече казах, че наистина се радвам, че трансграничните отсечки ще се ползват с по-голяма значимост. Наистина трябва да направя комплимент на комисията за това. Но трябва да отправя и известна критика. Искам подобно на и с Кун Билбао да попитам дали има калкулация на разходите от неизпълнението на някои проекти, най-вече на по-малките проекти. Преди години между Германия и Чехия бе изградена една ЖП отсечка от 660 метра, за която бяха необходими 26 години. Ако бяхме направили това още преди 20 години, можете да си представите колко пари щяхме да спестим. Тази отсечка в момента се ползва много широко. Друг въпрос. Берлин, Вроцлав, Краков. Тук липсват 100 милиона, за да се електрифицират само няколко километра. Така тази отсечка би се съкратила с 2 часа. Изчисляват ли се разходите от неизпълнението на подобни проекти? Оказва ли се натиск върху държавите членки, за да се реализират тези проекти? При такива проекти инвестициите с течение на времето се изплащат. Последната ни делегация бе в Финландия. В Язинки проведохме интересен разговор с кмета на града – Кметът на Хелзинки ни каза, че трябва да се изгради тунел от Хелзинки до Талин. Това би бил най- един много дълъг тунел. Спрямо него Ламаншът би бил късичък. Кметът на Хелзинки ни каза, че 40% по някои проекти се плащат от Европейския съюз. След като можем да инвестираме 40 милиарда в тунела Лион Турино, защо да не можем да инвестираме много по-малка сума в изграждането на тунела Хелзинки Талин? Ако се модернизират вече съществуващи отсечки, изчислили ли сте как ще се отрази това върху преодоляването на разстоянието, върху разходите и върху работните места. По въпроса Леон Торино, на времето по предварителната прогноза разходите бяха 12 милиарда. Наскоро Френската сметна палата излезе с прогноза за разходите, които изведнъж се оказва, че ще са в размер от 36 милиарда. Има ли и други изчисления, които да показват как ще се отрази върху работните места модернизирането на вече съществуващата отсечка? Преди 20 години или нещо такова, според прогнозния разчет, разходите ще да са 12 милиарда. Вие имате ли нов прогнозен разчет? така че да можем да направим сравнение. Освен това, доколкото знам, през Паноската долина предстои да се изгради тунел. Чехия, Унгария и Словакия се договориха за това. Австрия първоначално бе против, тъй като се страхуваше, че това ще се отрази неблагоприятно върху друг нейн проект за изграждане на тунел. Тези три държави обаче се наложиха. От това ще проистъкат ли някакви последици, ако коридорът бъде изграден от тези три държави? Ако след 5 години стигне до Средиземно море, то тогава изграждането на тунела в Австрия ще стане още по-излишно. Правите ли подобни анализи? Има ли прогнозни разчети на разходите? Упражнява ли се натиск? Не може да се стига до положение, при което винаги се дава разрешение за финансирането на широкомащабни проекти, независимо от това колко са безсмислени и скъпи, а се затруднява финансирането на по-дребномащабни такива. Сега с удоволствие ще слушаме отговорите ви. That was indeed a, uh, да, благодаря. Благодаря, господин председател. Да, наистина сериозна дискусия по темата ТНТ. Ще следвам реда на въпросите. Господин Фантекамп, мисля, че работните планове всъщност не проследяват абсолютно всички детайли във връзка с финансирането, но работните планове по ТНТ ще покажат какво вече е финансирано и какво би могло да бъде финансирано от съответните финансови източници. И е, следващия въпрос на госпожа Майснер, е, е, Гезина Майснер бе какво можем да, можете да направите вие в Европейския парламент. Просто продължете да подкрепяте финансирането в размера, който действително отговаря на нуждите помогнете ни да постигнем повече кохерентност, повече съгласуваност в нашата работа, защото понякога така да се каже, решенията не са добре съгласувани включително и с националните приоритети по отношение на потенциала от гледна точка на финансирането, също не винаги има съгласуваност. Така че, е, естествено, всеки е, участник, всеки оператор трябва да е, спазва правилата за дисциплината, включително и финансовата дисциплина, но всичко е на масата и след това започва вече, така да се каже, точния анализ и дискусията с държавите членки. Е, могат да се използват всички е, контакти на всички равнища е, с съответните действащи лица в държавите членки, за да се извлече максимална полза и на европейско равнище. Ето това се опитваме да направим и в това отношение можете да ни помогнете. Китай. Естествено, всеки допълнителен финансов източник е добре дошъл. Китай разполага с е, солидни суми, е, ликвидни средства, но също времено е, така по-стегнати и по тесни са рамките при договаряне на финансиране от Китай. Тоест, те поставят ни определени изисквания, да кажем 50 години взимане, даване на концесия, китайски да бъде и менеджера, и оператора на коридори и така нататък много структурно действаме в рамките на платформата за връзки, така наречената Connectivity Platform. Опитваме се да обясним на нашите китайски партньори какви са точно правилата, които сме приели Водят се разговори, но все още има проблеми. Има е, един символичен, така да се каже, и е, е, проект Будапешта Реринг, е, който е от е, изключително важно значение за Европейския съюз. Условията които са договорени, очевидно не съответстват изцяло на всички правила във връзка с <clears throat> обществените поръчки и така нататък. Така че е, унгарските е, власти ще трябва е, да се опитат да предоговарят някои неща с е, китайския си партньор, защото ние не желаем да създаваме прецеденти за бъдеще. Е, естествено, държавите членки са е, поставени при едни и същи условия. Независимо от това колко е важна инфраструктурата и инфраструктурния проект. Така че е, от ваша гледна точка помагайте доколкото можете и ние това очакваме от вас. Да, естествено има предизвикателства, има проблеми. Това стана ясно и по, времето на, е, по време на вашата дискусия тук, не само по отношение на коридора Лион Турен, Турин, е, но, но и е, много други отсечки и коридори. ангажирам се да предоставя всякаква информация, която би могла да бъде полезна и интересна за вас. По отношение на Турин Лион, ние вече сме установили, че липсва анализ на съотношението разходи-ползи много оценки, много е, така, подготвителна работа е извършена, но истински анализ на а, съотношението разход-полза няма. Е, това е, в крайна сметка е задължително изискване по отношение на всичките ни проекти. И законодателят всъщност би могъл е, отново да постави акцента върху необходимостта от един такъв анализ, когато става дума за един толкова важен проект в рамките на ТНТ. Надявам се, че в крайна сметка ще бъдем в състояние е, да е, продължим дискусията за необходимата инфраструктура, както и е, за това как да направим по-стабилна, по-интелигентна, по-екологосъобразна инфраструктурата. Това е изключително важно, естествено и е, как да постигнем оптимален ефект при е, оскъдните средства, с които разполагаме. Следващият въпрос е, за европейските финансови източници за да се е, отключи такъв е, финансов източник, както е да кажем ЦЕФ, е, е, механизма за свързване на Европа, трябва да е, вече да имате, така да се каже, стартиран е, проект. Това е, е във връзка и с е, видовете, типовете проекти. Е, е, ние е, е, и имаме естествено ясна представа за осъществимостта на проектите в е, е, продължение на повече от една година, <laughs> на повече години, но една такава оценка на осъществимостта се прави и предварително естествено. Западните Балкани и изобщо балканските държави и западните Балкани, е, съседите. Е, всичко това е свързано с външното измерение на ТНТ, трансграничните отсечки. Е, много важна тема за е, възможностите за финансиране в съседните е, държави на Европейския съюз. Изключително важно е, естествено, да се предлагат е, проекти, които е, съдържат в себе си потенциала за допълнителна европейска стойност. Много сложни са понякога процедурите. Е, има и промени в рамките на регулацията, но изискването за съответствие с европейското законодателство е, са задължителни. Центъра е, за отлични постижения е, има решаващо значение е, по отношение на проектите в ТНТ. Естествено, е, Европейската инвестиционна банка е много важен е, инвеститор и, и ние разчитаме много на финансиране от страна на банката. Тя е включена в работата по ТНТ, защото има екип, който е специализиран именно в сферата на транспортните проекти. Е, е, има една, е, така да се каже, група транспорт-експорт, която би могла изцяло да бъде включена в работата по ТЕНТИ. Това, са, това е по линия на служителите на банката рационалност от гледна точка на бюджета ние се нуждаем в крайна сметка от един всеобхватен подход, използване, максимално използване на всички възможности за финансиране по линия на Европейския съюз на европейско равнище най-добра е, и, най- е, и максимална полза от проектите може да се е, извлече при положение, че има сътрудничество, има координиране, съгласуваност, включително и по отношение на финансирането, като се отпускат грантовете по съответните правила. Ние подкрепяме именно един такъв подход секюритизацията е, в рамките на определени проекти за момента все още е, не е, е оценена изцяло. Има едно желание и намерение да се направи, така да се каже, много повече по линия на секюритизацията, но е, ще трябва да е, включим много повече проекти е, в предварителните оценки на ползата. Да, стана дума за срокове, за 20 дни е, и така нататък, както и за тези е, дни е, на ТНТ, които ще се е, проведат в Ротердам. Е, остават ни все още няколко дни. Е, нали, не съвсем малко, за да се подготвим добре и да можем да участваме максимално активно в дните на ТНТ в Роттердам. Зададен бе въпрос за това как бихме могли да преработим, така да се каже, нашите аргументи по отношение на приоритет приоритетите. А, нека да прегледаме отново проектите, да направим анализ на разходите. А, в случаите, в които няма, така да се каже, потенциал за развитие, няма потенциал за постигане на достатъчна добавена стойност на европейско равнище, е, можем да се откажем от определени проекти, но промените по отношение на приоритетите трябва да бъдат добре обосновани. Ние желаем динамични промени. Аз съм, така да се каже, най-големия поборник в това отношение на, за една динамична и а, водеща до максимална полза промяна. Господин Малтезе, да, радвам се, че има е, определено развитие по отношение на този е, екип. Първата цел да прехвърлим колкото е възможно по-голяма част от движението от автомобилния транспорт към морския транспорт. Да, това става в крайна сметка и под ръководството на Брайан Симпсън. Но това е в интерес и на островите, а и на сушата <laughs> на континента. Много важно е, разбира се, да разполагаме с съответната инфраструктура, с съответните магистрали до пристанищата, така че да може да се направи това прехвърляне от магистрала към морски транспорт. Да, има е, трансгранични проекти, има малки проекти, има по-големи проекти и така нататък. Е, различни видове са е, на лице. Е, в крайна сметка вие е, разполагате с възможности за подбор. И е, разполагате и с информацията, е, възползвайте се и от работните планове, и от цялата документация. Имайте предвид, че всеки отделен план е, на практика може е, да ви даде е, е, много информация по отношение на характеристиките и да направите правилния избор. Два въпроса обаче ви бяха зададени и вие не отговорихте на тях. Попитах ви, е, има ли нови анализи, след като е, стана дума за това, че е, тази оценка на Френския съд, че не 12 милиарда, 26 милиарда ще струва Лиан Турин. И освен това новия проект Братислава Средиземно море Копа. И има ли нов анализ? И Семеринг Клан, тунела, който очевидно ще се използва най-вече за товарни превози. Така че и по отношение на двата проекта има ли нови анализи, нови оценки, както се казва, за да се знае на къде сме потеглили. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря, че винаги ме карате да отговоря на конкретните въпроси, на които винаги избягвам да отговоря. По въпроса за тунела Лион Торино, Френската сметна палата е изготвила анализ, който потвърждава, че разходите съответстват на първоначално предвидените. Към момента те са 12 милиарда евро. Всъщност това е нашата оценка, а оценката на Френската сметна палата в известна степен се разминава с нашата. На втория въпрос не мога да ви отговоря сега, ще трябва да ви отговоря по-нататък в писмена форма. Добре, няма да има никакъв проблем с това. Господин Рике. Аз мога да отговоря на въпроса за тази разлика между сметната палата и всъщност 9 милиарда плюс участъка от обесенката става 12 и оттам нататък имате амортизация от Лион, защото става въпрос за няколко тунела. Е, знаете, че това са отделни съоръжения, но трябва да се стигне до тунела. Така че 14 милиарда е за стигането до тунела. Das ist ja dann ganz was anderes. Aber jetzt nochmal това е нещо съвсем различно. Господин Марко Вали. Благодаря, господин председател, че ми позволявате реплика. Не ми харесва тона на комисията, когато искаме от комисията данни. Комисията на бюджетен контрол, в която членувам, иска тези данни за проекта Лион Торино. Секретарията на парламента не моята група, секретарията на парламента иска данни, а генерална дирекция МУВ не отговаря. Затова искам прозрачност. Имаме нужда от тази информация. Не можете да ни кажете, че съществува прозрачност. Не, не е вярно. Ние искаме тази информация навременно. Не знам дали вие можете да ми дадете, но това не е някакво искане от мен, а е искане от парламента и за това трябва вие да предоставите тези данни и публично трябва да ни се предоставят причините, поради които не ни давате исканите данни. Благодаря. Дадох възможност на още трима души, включително и на себе си, да зададат въпроси. За това, и сега имате думата за отговор. По последното изказване, което се отнасяше до важен въпрос – винаги можете да разчитате на нас за предоставянето на информация. Според нас трябва по този проект да имате точно толкова информация, колкото имаме и ние. Така че каквато информация да изискате от нас, ще ви я предоставим, освен ако работещите по проекта не изискат от нас да не оповестяваме част от информацията. Това обаче се отнася само до някой от документите, част от официалните предложения, които ни се предоставят. Всички останали материали, с които разполагаме, резултатите от анализите, от одитите, могат да, бъд, да ви бъдат предоставени. С удоволствие ще обсъдим с вас тази тема допълнително, включително и на двустранно равнище. Председателят, благодаря ви за изложението и за отговорите на въпросите ни. Проведохме ползотворни оживени разисквания. Ще продължим работа по всички тези проекти. Преминаваме към следващата точка, точка разни, няма желащи да се изкажат по нея. Следващото ни заседание ще е на 7 април, в четвъртък, в 9 часа сутринта. Приключихме за днес. Радвам се, че ще се видим отново на 7 април в 9 сутринта. Благодаря ви и приятен ден!